Pan przewodniczący! Председателят. Koleżanki i koledzy, ladies and gentlemen. Госпожи и господа, моля да вземете местата си. Ogłaszam wznowienie posiedzenia przerwanego w dniu обявявам сесията на Европейския парламент за подновена. Последното заседание беше в четвъртък на 12 май 2011 година. Окончателният проект на дневен ред и протоколите са ви раздадени. Протоколите са приети. Съобщение на председателя. Едно кратко изказване. Искам да приветствам господин Рахмона, президента на Таджикистан, който е на посещение в Европейския парламент. Това е официално посещение. Пред chwilą споткавам се с panem президентом, омавялишме наше реле... Аз се срещнах с президента преди малко. Разговаряхме на двустранни начала. Говорихме за реформите в Таджикистан. На 4 юни отбелязахме едно важно събитие. През 1989 година китайските власти нанесоха погром над демонстраторите на площад Тянанмън. Всички си спомняме тези събития. На същата тази дата, преди 22 години в Полша, ние проведохме първите частично свободни избори. На тях демократичната опозиция успя да спечели почти всички места. Само